Mes chers collègues, certains collègues ont... Уважаеми колеги, нещата винаги в началото са трудни, но смятам, че имаме достатъчен кворум, за да можем да започнем гласуването. Докладчикът, както виждаме, е готов и за това предлагам да подновим работата си. Продължаваме гласуването. на страница 96 от английската версия и на 101 от немската 180408. Mais c'est une action préparatoire. Имаме предложение за изменение на господин Бастиан Белдер подготвително действие. Те вече са обхванати. Същото се отнася и до следващото предложение 4236 и стигаме до Европейската полицейска служба. А, обхванат ли е и тази промяна от гласуването Амблок, което проведохме? Докладчика има друго мнение. Има едно предложение за резерв в 602 трябва да се вземе решение. За докладчика е за. 602 принципът е за предвиждане на резерв. Очевидно мненията ни се различават. Откривам в такъв случай електронното гласуване. Загубих си обаче картата. На 602 сме. 602. След гласуването. Нека сега да гласуваме за резерва. Обаче нещата не са точно така. Защото ако сумирам, се получават не числата от ППБ, а числата на съвета. А казахме, че искаме да възстановим числата от ППБ. В такъв случай резервът трябва да се определи на друга база. Просто да е ясно на всички, да няма недоразумение. Bin zwar immer noch gegen die Reserve, aber trotzdem. Ja. C'est ça. Nous sommes mis d'accord sur les chiffres. La... Значи се разбрахме по числата. Въпросът е към резерв или не. Докладчикът е за, някои са против. Начало на електронното гласуване. Малко са членовете на НП, значи и аз ще гласувам. Край на гласуването. 16 за, 7 против, 0 въздържали се. Явно, че сме 23-ма, имаме кворум и изменението се приема. 603 обхванато от анблок гласуването. Няма нужда да го гласуваме сега. И не, и тук има към резерв, значи резерва ще трябва да гласуваме. По същия начин, като предишното изменение. Кой е да има за резерва? По 603. Против? Същите. Социалисти. вероятно с същото мнозинство. 604. Докладчикът. Господин председател, има три различни предложения. По ред 180508 докладчикът би желал да подкрепи второто предложение 4346 Ангажирани средства за плащания 4. Ангажирани средства няма. Ако мнозинството се придържа към казаното от докладчика, другите предложения отпадат. Или ще отпаднат, да речем. Euh, Бихте ли повторили числата пак, Ласло, моля? ангажираните средства и плащанията. Има известно объркване. Ангажираните средства, предварителен проект от бюджет, то е едно и също. И така, повтарям. Ангажирани средства не се подкрепят предварителния бюджет и бюджета остават същите, няма нужда да правим каквото и да било, ако останем в рамките на бюджета. Можем да увеличим плащанията, това аз го подкрепям. И има една забележка, която също подкрепям. Ако тези числа бъдат прияти от комисията, другите две предложения отпадат. Господин Ферм, ако съм разбрал правилно, докладчикът подкрепя поправката на Либе, но ангажирани 2 милиона плащания. И забележките по другите. Господин докладчикът, моля да повтори отново. Обяснете, кое изменение е основополагащо. Моето предложение се основава на Демера – Всъщност това е неговото предложение, без промени в ангажираните средства, То е същото като предложението на Либена. Що се отнася до плащанията, не се връщаме към предварителния проект бюджет, а имаме още един допълнителен милион, общо 3 милиона. Следователно подкрепям предложението за плащанията и забележката по това изменение – и предложението на Либе отпада. Ясно ли е? Euh, Кой подкрепя предложението на докладчика? Благодаря. Кой е против? Няма. Въздържали се? Значи е прието. Останалите предложения за изменения по този въпрос отпадат. Сега 351 предложение от Либе. Обхванато е в гласуването Амблок. Също се отнася до 352. Следват пилотни проекти. Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите. Обхванато ли е от е, анблока. Да, що се отнася до числата, но има предложение за резерв. Значи това е предложението 4202. Кой е за? Докладчикът е против. 4202. Monsieur Alfonsi est pour, mais Yuga ne sait pas господин Алфонси е за, Юнг не знае, но може да прави каквото си иска. Шер колег, vous êtes libres. Ne vous laissez pas impressionner. Bon, qui est pour Не се оставите да ви объркват. Няма за, всички са против. Добре. Отхвърлено е предложението. 3-5-3. 353 е обхванато. 3561. 355. Тук има бележки. Докладчикът е за. 355. За. Има бележки на комисията Либе. социалистите са за. Юта им разрешава. Кой е против? Няма. Въздържали се? Няма. Приема се. А, предложението на ГУЕ отпада. 517. И и рестор ле пилип. Следващото е обхванато. Имам един въпрос по 3561. Резерва вече сме го гласували за това това е всъщност 10% резерв. Да, вчера го гласувахме. Нали не съм объркан, господин докладчик? Гласувахме го с хоризонталните изменения. Нали така беше? Съжалявам, обаче аз печеля. ще се умеем да се справим, но няма да изтребем нашите колеги в комисията. Всъщност докладчика се извини за постигнатия успех. Сега 3Б е много интересна рубрика. 4-2-1 и 4-1-2-6. Извинете, нека първо да ви се раздадат списъците за гласуване. Ще изчакам. Bon, tout le monde a sa liste de vote. Сега всички получиха, надявам се, списъка за гласуване. Имам въпрос към докладчика по 3Б. По същия метод ли да процедираме? С други думи, предложенията за изменение, които се свеждат до възстановяване на числата по ППБ, няма да ги гласуваме, ще ги смятаме за обхванати и ще гласуваме само по предложенията, предвиждащи числа различни от тези по ППБ и бележките по тях. Като обаче ще обявявам всички предложения за изменение. Ако някой е изрично против дадено изменение, може да поиска гласуване по него. Един кратък въпрос. Докладчикът предложи да прехвърлим под раздел 5 европейските пространства. Дали това се е случило или пък ще ни остане някакъв марш, ако гласуваме така както беше предложено току-що. Господин докладчик, може ли да отговорите? По време на последното заседание, доколкото си изпълним, координатора подкрепи това предложение, тъй като имаме предложение за управление. Съвсем логично да е под рубрика номер 5. Комисията имаше амбициите да използва маржовете по други причини, но това е задължение за следващия месец или по-късно. Така че сумата не е голяма, не, по-малко е от 2 милиона, но като марш това е едно задължение. Така че горещо предлагам да се придържаме към договореното. А когато стигнем до тази тема, мисля, че бихме могли да го подложим и на гласуване. Добре. И така. 4, 2, 1. А, обхванато от гласуванията за хоризонталните предложения. 41-26, така ли? Че, по 4-2-1 има резерв. Господи по 421. Всъщност имаме възстановяване по предварителния проект бюджет, но за мен това е твърде голяма сума и аз съм против, а що се отнася по останалата част, мисля, че резултатът е приемлив. По 421 докладчикът е против електронно гласуване. Аз мога да гласувам и гласувам. Начало на гласуването, край на гласуването. 10 en faveur, 22 contre, l'amendement est rejeté. 10 са за, 22 ма против, отхвърля се. Сега вече наистина гласуваме 41-26. Какво ще каже докладчика? Рапортер е контр. Докладчика е против. Кой е за? Няма за. Против всички. Отхвърля се. финансов инструмент за гражданска защита 671 Геран Ферм. Има разминане в мненията, електронно гласуване, начало на гласуването. Аз също имам право да гласувам. Край на гласуването. 11 за, 20 против, отхвърля се. 93. Същото положение. 5-7-8, предложение на НП, извън ППБ. До съжаление, трябва да отхвърля тези числа и да приема забележката. Само искам да повторя, че при този раздел имахме доста проблеми, доста въпросителни при съществуващия марш е невъзможно да изпълним всички желания за комуникациите, за специалните събития и за пилотните проекти. Е, по пилотните проекти и по подготвителните мерки имаме решение. Това е добре. И това а, е допълнение и то е валидно и за предложението на Йоран, така че приемаме забележката. Числата са, се приемат за сведение. Не искам да повтарям отново причините за това решение. В такъв случай гласуваме само по бележките. Добре. Само по бележките. По 5, 7, 8 докладчика е за. Кой е за? Против? Няма. Приема се. 219, мисля, че вече е гласувано. Докладчика да. Продължаваме. Образование и култура 3, 6, 8. обхванато е, защото става дума за възстановяване на числата по ППБ. Подготвително действие. Разъм за журналисти. Има пилотен проект Култура, после 373, това беше при хоризонталните предложения. 102, 375, възстановяване на числата по ППБ, след това специални ежегодни събития 4165 на Паул Рюбиш, който иска да създадем нов ред. Да, има ред с същото заглавие. Чудесно. Докладчикът е против, кой е за? Е, докладчикът е против, кой е за? Нямам. Даже и господин Рюбих ли не е за? Или той е против напрати? И господин Рюбих е против. Добре. Значи си оттегля предложението, така да се каже. 378. Les chiffres sont couverts и тези редове са обхванати от предишно гласуване. Трябва ли да гласуваме по бележките? Да, докладчика казва да. Тогава кой е за? Против? Приема се. А, предложението на Хелга отпада, предполагам. Следва пилотен проект подготвително действие. Те са гласувани. Следва ред младеща в действие. 597 предложение на ЕНП. Много амбициозно предложение, но го оттегляте. Благодаря. 4254 на Даниен Абат. Докладчикът е против. И това предложение се оттегля. Колегата Абатко няма, значи оттеглено е. 381 посещения в комисията. Много интересно. Вече е гласувано. А, преминаваме към специалните ежегодни събития. 598, предложение на НП. Докладчикът не приема числа по-високи от тези в предварителния проекто бюджет. Гласуваме само бележките. Някой да иска думата? Да, що се отнася до специалните събития, сме за и предложението е следното. Има три различни събития, които биват предложени. 4 изменения в подкрепа на специалната олимпиада, 8 милиона. Докладчикът трябваше да внесе малки съкръщения, предлагам 6. След това имаме зимната олимпиада в Прага за младеща. Това е по ангажираните средства по две. И културната комисия предлага 1 милион и 800 хиляди общо. Сумата възлиза на 9 милиона и 800 хиляди. Предлагам да гласуваме анблок тези предложения и тази окончателна сума. Имаше известно объркване, изчистихме нещата. Европейската олимпиада да е включена в предложението на докладчика, не е необходимо отделна бележка за това да има. Да, това е интересна бележка и резерв но според мен мисля, че председателят много не го интересува младежката олимпиада за младеща и не искам да наказваме младеща поради това, че председателят е допуснал грешка. Затова предлагам да гласуваме анблок тези 9 милиона и 800 хиляди. Съгласна съм, че имаме една обща сума. Това означава ли, че ще заделим тези средства и това ще са действителните средства по всеки отделен проект? Не смятам, че това бихме го направили. Освен това, подкрепата за специалната олимпиада, за Олимпиадата за младеща за, по програма 2010. Първите две ги подкрепяме, но последното, което е включено като събитие, не го подкрепяме. Въпросът ми е всъщност на практика наистина тези средства целево ли ги заделяме или не? Добре. Смя... Смятам, че това беше важно. Сега третата програма. А... Жако Бел, 2010. Тук са включени различни инициативи. Те са трансгранични от автономния регион Галиция в Испания навън. Повтарям – Нашият докладчик предлага със своето устно компромисно предложение – да се предвиди същата, една и съща сума, както за плащания, така и за ангажирани средства. 6 милиона за параолимпийските игри, 2 за младежките олимпийски игри и 1 за програмата Жакобел. Кой е за това устно предложение? Благодаря. Против? Един, двама, трима, четирима. Вас ви преброих пръв. Значи пети сте. И Джеймс съм преброил. Извинявай, Джеймс. Трябва да проверим дали това е законно съобразно, защото това е целево заделяне на средства. Много битки съм водил вече 20 години в тази комисия. Ние сме а, за целевото заделяне на средства. Е, трябва да имаме три отделни реда всъщност за такова решение. Je remercie d'évoquer. Много ти благодаря, Джеймс. Благодаря, че ни припомняте своите спомени. Ще имаме предвид вашия коментар специалните олимпиада е нещо особено. Това не е сума, която е заделена за някаква друга цел. Така че част от нашата традиция е от време на време да обръщаме внимание на такива специални събития. И това наистина е целево заделяне. Благодаря, господин господин председател Левандовски, че споделихте своята мъдрост с нас. Можем да ползваме и олимпийския девиз, разбира се. Не е важно да победиш, важно е да участваш. Докладчикът отново спечели и устното му компромисно предложение бе прието. Можем да продължим. Има ли бележки? Вече сме ги гласували. Сега минаваме към подготвително действие Европейска година на доброволческата дейност. Вече е гласувано Европа на гражданите. Плащанията са представени на таблицата, която ви беше раздадена. Ангажираните средства са така, както аз тълкувам, ще трябва да бъдат гласувани, ако има промяна. Нали така? Докладчика. Значи първо трябва да гласуваме 5, 4, 7 или направо 191. Кажете. Както искате, господин председателю. Обикновено първо гласуваме по-голямата сума, след това по-малката. Трябва обаче да ви кажа, че тук имаме пет изменения по същия ред и докладчикът подкрепя последното изменение да няма увеличаване на ангажираните средства и много леко увеличаване на плащанията, но това вече го гласувахме, следователно трябва да гласуваме само на 5, да гласуваме 537. Бих казал да Гласуваме първо предложението на докладчика 35-27. Тук трябва да гласуваме за, против, социалистите. Обаче останалите са в мнозинство. По този начин останалите предложения отпадат. Сега, насърчаване на европейското гражданство. Господин Еренхаузер предлага да се създаде нов ред. Кой е за? Него пък го няма. Против всички, значи се отхвърля. Следва пилотен проект. После пакета за административните разходи. Вече съм на 106-та страница от английската версия. Мултимедийни действия. Комисията по култура има предложение. Докладчикът го подкрепя. Става въпрос за възстановяване на сумите по предварителния проекто бюджет. On tombe. Оста, Значи 385 се подкрепя, а останалите отпадат по този начин. Останалите отпадат или не съм прав? Никога не сме ги гласували. Помолих за гласуване на... Да гласуваме 385, а другите отпадат. Значи трябва да гласуваме 385 включително и заделянето за резерва. За, против, въздържали се, приема се. Всички други отпадат. Информация за медиите 694 Георн Ферм държите на предложението си, така ли? Сумата да бъде над предвидената по предварителния проект бюджет. Кой подкрепя 694? Зелените и социалистите. Против всички останали. Добре, отхвърля се. 35-52 du rapporteur, il est maintenu ou il est retiré Оттегляте ли това предложение, господин докладчик, или остава? Струва ми се, че, както обещах, ще подкрепя изменението на културната комисия по 386, като имаме предвид, че всички резерви бяха подкрепени от мнозинството по другите редове. Така че аз ще оттегля своето предложение, не е наложително да го отразявам и тук. И от Теглям 3552. Но посланието е достатъчно добре отправено и можем да подкрепим изменението на културната комисия. Това е. Но включва ли това одобрение и числата? И техните, и вашите? Джеймс искат думата. Нямам нищо против да гласуваме това, ако го изчетете. Ще видите, че всичко друго се прехвърля за резерв. Но когато става дума за журналистите, не предвиждаме нищо за журналистите. Дали не отправяме погрешно послание по този начин? Посланието към общественото мнение е едно и правилно послание отправяме към журналистите в същото време. Добре. А, Разбрахме гледната точка на докладчика. Можем ли сега да гласуваме 386, защото 3552 е отеглено. За, против, въздържали се. Джеймс и госпожа Малър се въздържат. Минаваме към 193 от комисията АВКО, информационни центрове. Докладчика не харесва това предложение. Никак. Даже, обаче има други, които го харесват. Кой е за? Социалистите са за. Кой е против? Всички други са против. И зелените. 193 отпада. 695 господин Ферм. Искат, поддържате ли това предложение? И то е обхванато. 388 Комисията по култура. Докладчикът е против. Кой е за? Социалистите и зелените са против. Всички други. Имам мнозинство отпада. 3553. Обхванато е вече. Минаваме към комуникацията на председателствата, комисия, културната комисия, изменение 389. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Приема се. На следващо място 696. Мисля, че също е отразено, така че се оттегля. Комуникация на представителствата. Това е раздава Докладчика оттегля ли предложението? in commitment and payment and uh, in the reserve. Nous sommes 35-54. 35. 35-54. Гласуваме по 107 страница. Това е обхванато от хоризонталното. Гласуване. Тридесет и Това гласуваме. Хоризонтално изменение. Да, също е обхванато. Мисля, че решението е обхванато от хоризонталното гласуване. Моето предложение 3554 всъщност бе прието, когато гласувахме хоризонталния пакет. Следователно, не е нужно. Да, всъщност, така ще си спестим доста притеснение и всъщност комисията прилага нов ред, който се радва на подкрепа, но сумата трябва да е по-малка от предложеното и по мои сметки това е 1 милион. Резерва е толкова. Което какво ще рече, господин докладчик, че вие оттегляте своето предложение – и минаваме директно към предложението на културната комисия с цифрите, които вие споменахте. Да, това е прехвърляне на средства и според докладчика, благодарение на колективната ни мъдрост, можем да приемем това решение и ще имаме резерв И по този начин ще отразим това предложение на културната комисия на, в, по 389. И ако този реч ще остане, то тогава резерва си остава същия. Mais alors, euh, il y a un problème de Има известен проблем тук с кодовете за резерва. Ние всъщност сме над предварителния проект бюджет. After the split след като въведохме разделните редове, имахме първоначалната сума, която беше разпределена по редовете, и окончателната сума и при преоценката на маржа, мисля, че ще се съобразим с това разделяне и разпределяне на средства и то ще бъде приемливо. Да, господин докладчик. А... Аз предлагам да гласуваме конкретни суми. Ако в момента не сте в състояние да предложите конкретна сума, можем да отложим гласуването по този ред. Какво конкретно предлагате? Каква е конкретната сума? За изменение 389 по създаването на нов ред и разпределяне на средствата. Какви ще са тези средства? ангажирани средства 7 милиона и 200 хиляди и плащания 6 милиона и 800 хиляди и 40 по този ред, бюджетен ред. И резерв по този бюджетен ред от 1 милион. Общо сумата е 8 милиона и 200 хиляди. И всъщност тази сума е разпределена първоначално по предложението на културната комисия. Числата бяха същите. И така са разпределени тези 8 милиона и 200 хиляди. На две части са разделени. И в крайна сметка ще сме надхвърлили предварителния проект бюджет с малко, но това е съобразно предварителната оценка. Така че приблизително се съобразяваме с предложението на културната комисия. Има изменение в резерва, то е Ясно ли е сега? Да. Моето предложение е да гласуваме изменения резерв. Да, е, нещата се изясниха.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 Но инак си знаем, че става дума за е, една цифра, тук едно число, една сума, която вече е гласувана в рубрика 5. Имаме марш от 144. Защото това е начислено по този раздел. Имаме един умерен марш. Тоест, вие, вие какво предлагате по това предложение на културната комисия? Ми нямам числа по този ред. Имаме европейски обществени пространства. Подкрепям числата, предложени от културната комисия. 1 милион и 100 хиляди и 60 имаме ангажирани средства. И втората част 180 хиляди резерви, плащанията остават същите. Добре. Гласуваме 389 на културната комисия с числата. Тези, които са за, против, няма никой против, въздържали се, приема се. Партньорство в Европа или Европа в партньорство 512. Докладчикът е против. Кой е за? Няма такива. Обединената левица не присъства, така че сега преминаваме към 511. Няма никой, който да подкрепя това предложение 473 на Хелга. Докладчикът е против. Но аз ще ви помоля да гласувате електронно с електронните карти. Да. А по отношение на 473 разделно гласуване за числата и за забележките, така че първо числата. Край на гласуването. Резултатът е 12 гласа за, 22 против, 1 въздържал се, отхвърля се. А сега, моля ви, по забележките на изменение 473. Кой е за? Да, ние можем, нали? <laughs> Yes, okay. Uh, we can. Обама. Кой е против Обама? Няма такива. Всички са за Хелга и за Обама, се оказва. Забележките остават. А така, всъщност, покрихме и гласувахме и последващите изменения 4350 и сега гласуваме 195-то АВКО. Докладчика е за. Кой е за? Благодаря ви. Против? Центристите и десните надделяха. Така че тяхното ще бъде 391. Това гласуваме в момента. Култура. Ние сме за това да, да се гласуват всички тези плащания и ангажирани средства. Добре. Всички са доволни, господин докладчик, нали така? О, не. Оказва се, че не. Нещо не е в ред в нашата таблица и благодарение на социалистите изяснихме това. И така, кой е против большинството? Отхвърляме. 35-55 изменение на докладчика. Трябва ли да гласуваме? Не. Господин докладчик. Независимо от сумата, резервът остава 10% и секретарията трябва да се съобрази с това. Това е част от договорката, за да подкрепим 391. Това е анализ на общественото мнение културната комисия. Вие се отказвате от а, е, вашето предложение. 35-55 е, и тогава е, обсъждаме 391, гласуваме го, но надхвърляме с около 1 милион е, предварителния проект бюджет. Кой е за, кой е против, двама са против, приема се. Следващия бюджетен ред. Онлайн инструменти за информация и комуникация. Какво ще кажете, господин докладчик? Това е обхванато от хоризонталното гласуване. Останалото по предварителния проект бюджет също е обхванато съобразно предварителното договаряне. Next one. Targeted written publications. Значи е, целевите е, или така целенасочените специализирани публикации със следващото, което трябва да гласуваме. Или не, нещо като че ли сбърках. А какво да кажем за бележката по 392? А, подкрепихме я. Подкрепяме я, да. И така, сега сме вече на изменение 3557. Докладчика се отказва от това изменение, което беше внесено от него. Добре, тогава с 14 започваме гласуване по административния пакет. 14-15 16 същото. Всички са съгласни. 17 подготвително действие. Това вече е обсъдено и гласувано. Същото се отнася и за останалите пилотни проекти до края на страницата. И така, 222 също е включен в пакета с агенциите. И стигаме до Европейски център за профилактика на заболяванията. 43-20 е изменението на Андрея Козолино. Да, вече, вече сме гласували, разбирам. Няма нужда от гласуване, ясно. Да, докладчикът. Не е съвсем същото по това изменение. Докладчикът подкрепя предложението на Комисията по околна среда. Тоест, това е 223. Значи докладчика подкрепя изменение 223 за хепатит Б. Кой са за? Против. Въздържали се. 223 на комисията за околна среда се приема. А по 700 имате ли някакви забележки? Изменение 700. А, това бе гласувано вече, когато приемахме 18.01.04.02 действие на общността в областта на здравеопазването. Изменение 35-28 става дума за а, сумите, които е предложил докладчика. Те вече се приемат. Следващото изменение отпада. Хелга Трюпел има забележки по 474. Докладчика ги подкрепя. Кой още ги подкрепя? Кой е против? Няма против. Номер 474 е прият. А по този начин отпада 4101, така че следва един пилотен проект. Ето, приключихме. Това беше всичко. Мисля, че докладчикът и координаторите заслужават ръкопляскане, заслужават и благодарност, и аплодисменти. Благодаря на всички. Но все пак дневният ред не е изчерпан, независимо от това, че сигурно всички са изморени. Отделните трансфери, прехвърлянето на средства от бюджета 2000 и девета трябваше да бъдат обсъдени днес, но Юта помоли това да бъде обсъдено другата седмица. А след това имаме и прехвърляния на отделните институции. Вие трябва да решите. Може да възнаградите уморените специалисти по бюджет и да спрем с гласуване или пък ще а, решите да бъдете по-суров и да продължим работа. Аз лично съм склонен и на двата варианта. Ако имаме спешен случай, можем да продължим, но вие решавате. Пет... Да, няма да гласуваме сега в момента, защото разбирам, че аз ще загубя едно такова гласуване. Затова ще приключим с работата за днес, но и дния понеделник ще продължим в 15 часа. Бих искала да задам въпрос. Въпрос, който отнасям към координаторите. Координаторът, който в момента обяснява нещо на очарователната дама от неговата политическа група, би трябвало също да ме слуша. Да, да. Така, не знам не знае точно за какъв вид е, е, колегиални отношения става дума, но както и да е, нека да продължим с някои обяснения по работата. През следващата седмица ще имаме много заседания. Обикновено планираме заседания за понеделник след обед и е, вторник сутрин. Но в четвъртък след обед също ще заседаваме, за да можем да приемем резолюциите по двата бюджета. Така че понеделник и вторник ще проведем заседания, за да приключим с нашата политическа работа, измененията, включително и по програмата за възстановяване на економиката, а в четвъртък вече по отделните резолюции проектите на резолюциите вече са раздадени. И имайте предвид, че няма да напуснете залата, докато не вземете проекта на резолюциите със себе си. Крайният срок за внасяне на изменения по текстовете е не утре, а в други ден, 12 часа, по обяд. А, ние желаем естествено да разполагаме и с писмен превод на всички езици. И за това задавам въпрос на координаторите. Желаете ли през идната седмица да насрочим заседание и на координаторите, да кажем за понеделник, след обед, след заседанието на комисията, след 18.30 или инак вторник сутринта в 9 часа? Това са възможностите. Но знаем, че не е невъзможно да приключим с работата в комисията още в понеделник след обед, е, ако работим така както сега. Салватор би желал да каже нещо. Исках да попитам. Какво целите? Да не гласуваме в четвъртък или? Не. Трябва да приключим с гласуването в началото на седмицата, понеделник и вторник. Ако обаче работим със същото темпо, бихме могли да приключим в понеделник и във вторник не е нужно да има заседания. Ласло. Помолих координаторите да обмислят възможността да предвидим малко време за плана за възстановяване на Европа и ако има възможност да приключим в понеделник след обед, смятам, че ще е по-добре да започнем с, с заседанието на координаторите, да постигнем политическо съгласие по плана за възстановяване на Европа и тогава имаме шансове за успех. Ако не постигнем съгласие по време на срещата на координаторите, ще проведем един дълъг дебат и няма да можем да приключим в срок. Всъщност нямаме никакви гаранции, че понеделник ще приключим, но все пак съществува шанс за това. Добре. Мисля, че Ласло предлага мъдро решение. Ние сме в ръцете на докладчика по този въпрос, което ще рече, че можем да започнем в 3 след обед в понеделник с заседание на координаторите за 1 час и в 4 след обед можем да започнем с заседанието на комисията по бюджети и се надяваме, че в 6.30 ще сме приключили с гласуването и последна точка четвъртък. Мислехме, че след гласуването бихме могли да започнем с заседание на комисията, да огледаме проекто документа в 3 следобед. Можем ли да започнем работа в 2 следобед вместо това? но трябва да имаме предвид и преводачите. Може би всички ще искат да пътуват. Ще внеса това предложение. Бихме могли да започнем в четвъртък в 2 часа, за да се придвижим до домовете си на време и да отпразнуваме гласуването у дома. Благодаря. Поздравявам ви още веднъж, докладчиците, преводачите, служителите. Приятен ден!